Ако обичате да заемете местата си, уважаеми колеги. Откривам заседанието. Ако обичате, заемете местата си, дами и господа, за да можем да започнем. Благодаря ви. Заседанието отново е открито. Имам различни технически съобщения, които трябва да направя. Ще ви кажа кои политически групи са сформирани в Европейския парламент. НП, християн-демократите. Това е едната политическа група. 200, 20, 21, на социалистите и консерваторите 191 на европейските консерватори и реформисти ЕКР 70 членове Алианс на либералите и демократите за Европа, съкратено АЛДЕ 67 членове Европейското обединение на левицата, Северната зелена левица, ГУЕ НГЛ е съкръщението 52 членове. Зелените, Свободен европейски алианс, ВЕР, АЛЕ, това е съкръщението 50 членове и Европа на свободата и пряката демокрация и ФДД съкръщението има 48 членове. 58 членове на Европейския парламент са независими. Съгласно член 32 алинея 5 от нашия правилник обявявам сформирането на тези политически групи в състава, в който обявих. Компетентните италиански органи с документ от 18 юни ни